Mahmoud Abbas, президент на Палестина. Махмуд Абас, президент на Палестинската автономна власт. Liebe Kolleginnen und уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, за нас днес е голяма чест да приветстваме с добре дошъл президента господин Махмут Абас. Господин Абас, благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Европейския парламент. Сърдечно ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Die guten Beziehungen Добрите отношения с Палестина са от голямо значение за нас в Европейския съюз. Европейският съюз е най-значимият партньор на Палестина в финансовото, економическото и хуманитарното ни взаимодействие. Добрите отношения с Палестина са и морална повеля за нас. Господин Абас, вие сте посветили живота си на постигането на свобода и признаване на Палестина без насилие. Вие бяхте един от архитектите на мирната конференция в Мадрид, както и на споразумението от Осло. До ден днешен споразумението от Осло и конференцията от Мадрид са в основата на мирния процес. Вашето посещение следва посещението на президента на Израел, господин Реовен Ривлин, който се обърна към нас вчера и отправи силно послание за постигането на устойчив мир между Израел и Палестина. Посещенията и на двама ви показват, че постигането на такъв устойчив мир продължава да е особено важно. Отправихме с това силен сигнал. Сърдечно приветствам с добре дошла и госпожа Могерини, заместник председател на комисията и върховен представител за външната политика и политиката за сигурност. Вие бяхте тук и днес. През, и вчера, през септември 2015 година, Европейският парламент се обяви за прилагането на решение, основаващо се на две държави в границите от 1967 година с Иерусалим като столица. В рамките на тези две държави Държавата Израел трябва да може да съществува в условия на сигурност. Трябва да се създаде също независима, демократична, жизнеспособна държава Палестина. Държавата Палестина трябва да съжителства с Израел в условия на мир и сигурност. За да гарантираме това съжителство, първо трябва да сложим край на насилието. Нито една политическа цел не оправдава безогледната омраза, подстрекателството или тероризма. Европейският парламент не за първи път осъжда продължаващото разширяване на израелските поселения – освен това, осъждаме и обстрела на израелски територии от военни групировки. Трябва да се сложи край на блокадата на ивицата Газа. Призовавали сме за това в резолюциите си, призовавали сме и за помирение сред палестинците. Господин президент, помирението, прошката, емпатията, както сред палестинците, така и между палестинците и израелците са сред основните елементи на мирния процес, за който работи. От името на всички свои колеги, още веднъж сърдечно ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Имате думата, господин президент. Thank you.